А сега преминаваме към обясненията на гласуването. Първо, по доклада Звер. Господин Яколино има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Очевидно е, че този доклад прави крачка напред в създаването на нови възможности за подготовка на младите, повече иновации в рамките на стратегията до 2020 година. В настоящия контекст по-засиленото образование и достъпа до университет имат огромно значение, така ще има реално сътрудничество и за младите, е, и контакти между тях за насърчаване на културния обмен. Е, образованието е залог за успех, за това ние гласувахме за доклада за повече мобилност, повече, по-голям достъп до пазара на труда. на труда трябва да е достъпен за младите. Господин Коз... Козлик. Госпожо пред... No micro. No, it's for Mr. Koslik, not you, Mr. Posselt. Не е за вас, господин Посъл, за господин Козлик е. Слово, важен пан президент, стени парламент. Госпожо председател, уважаеми колеги, подкрепих инициативата Младеща в действие. Целта е да се намали броя на отпадналите от училище до 2020 година от 15 на 10%, както и да се увеличи броя на вишистите на 40%. Ако сравним това с САЩ, 40% е броя на вишистите, 50% е той в Япония. Сега имаме 14,4% младежи от 18 до 20 годишна възраст, които са завършили само средното си образование. 21% от младите са безработни. Подкрепих тази инициатива Младеща в действие, защото до 2020 година се очаква да има по-голяма потребност от вишисти. Господин Каленасти. Господин Каленаски. Благодаря, госпожо председател. Европейските програми, които подкрепят младеща, имат нужда пък от нашата подкрепа. Говорим за бъдещето на континента – Тези млади хора са наистина в много деликатно положение днес. Трябва да им помогнаме да учат езици, свободно да избират къде искат да учат. Не всички имат достатъчно средства да си плащат образованието. Имаме програми като Леонардо да Винчи и Еразъм. И точно за такива неща трябва да разходваме средства, защото създаваме принадена стойност. В случая визирам най-вече младежите от селските райони. Те по принцип имат по-малко шансове да бъдат и да учат в университети извън своята държава. Благодаря, казва председател. Господин Какола има думата. Arvoisa puhemies, haluan tähän Сферин, hyvän... Госпожо председател, по този отличен доклад младеща в движение. Смятам, че това е един от успехите на Европейския съюз. Дори евроскептиците са убедени, че посредством програмите за мобилност на младите, ние всъщност даваме принадена стойност. Полонския процес е отличен пример за това. Затова докладът на господин Цвер всъщност укрепва тази положителна тенденция и създава нови възможности, условия, младите да учат в различни европейски страни. Така можем да обменим най-добри практики. В дългосрочен план смятам, че това ще бъде една отлична основа за бъдещо економически растеж. Но отвъд и над него всъщност даваме възможност на младите хора да растат като млади европейци. В цяла Европа, господин председател, ние обричаме млади хора на емиграция и бедност. Обричаме поколения, които въобще не са заченати на смърт. Всичко това, за да имаме някакъв си паричен съюз. БВП в Ирландия падна с 20% в Гърция има бунтове, протести срещу мерките за економии. А всички знаем, че това няма да сработи. Когато дадахме пари на банките, идеята всъщност беше, че това е просто запушване на една дупка, която се е отворила и сега един вид вече Гърция ще си е върнала силата, ще може да има по-ефтини заеми. Нищо от това не се случва. А какво правим? Правим също, което направихме в Гърция с Португалия и другите. Вместо да си признаем грешките очакваме нашите граждани да платят огромната сметка за нашите действия. Госпожа Мухонайт има думата, каза председател. Ачи пирмининке. Džiaugiuosi, kad šiandien pritarėme пасули. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че днес успяхме да приемем предложенията, включени в резолюцията за програмата Младеща в действие която създава, която очертава важни условия за подобрение на образователната система в Европа. Нека да се спра на няколко елемента в резолюцията. Първо, целта на тази резолюция е да се постигне действително целта на стратегията Европа 2020 за намаляване на ранните отпадания от училище от 15 на 10%. Същевременно се обръща внимание на компетенциите, квалификациите на учителите и на мерките за увеличаването на престиж на учителската професия, защото учителите влияят изключително много върху децата и трябва действително да разполагаме с най-добрите учители. Приветствам факта, че комисията иска една пълноценна стратегия и всеобхватна за образованието в Европа. Благодаря. Госпожо председател, Немските младежи искат да си сътрудничат с чешките младежи, например. И именно за това този доклад е много важен, защото предвижда изграждането на мрежи за контакти, за трансгранични контакти между младите и е, подобряване на езиковите умения. Аз обичам езика на Шекспир, госпожо председател, но жалко е младите да говорят само на един език и да не научават езика на съседните държави, дори и държавите на, езиците на малките държави. Защото именно така се опознава културата на другия, на съседите. Когато научите други езици, е, това е, ви носи огромно богатство. Благодаря, госпожа Юнес Анскас. Йоневска. Благодаря много, госпожа председател. Благодаря за думата. Много се радвам, че инициативата Младостта в действие се разглежда като неразделна част от стратегията Европа 2020. Много се радвам също, че се говори за неформалното образование – чрез участие в младежки организации, чрез доброволческа дейност и а, е, чрез работа за неправителствени организации. Смятам, че неформалното образование може да помогне на младите да се научат да бъдат добри играчи в екип и да развият личните си интереси и да имат по-добри шансове да си намерят работа. Благодаря, каза председателката. Преминаваме към доклада на Мери Ханибол, обучение в ранна детска възраст. Господин Калиновски има думата. Благодаря, госпожо председател. Нашите деца са нашето бъдеще. Именно децата ни ще бъдат онези, които ще изграждат европейското общество за бъдеще. Именно за това трябва да ги обучаваме от най-ранна детска възраст. И образованието трябва да лежи на много солидни основи и трябва да се извършва от добре квалифицирани професионалисти. А, тук искаме да създадем равнопоставеност за всички деца, независимо от това дали са от градовете или от селата, дали са от бедни или от богати семейства. Всички деца трябва да имат едни и същи възможности. Тук говоря за деца от селските райони. Те имат по-ограничен достъп до училища и други институции господин Такола по доклада Ханибол. Госпожо председател, много е важно да обърне внимание на образованието в ранна детска възраст и на грижите за децата в ранна детска възраст. Затова съм много доволен е, от доклада на госпожа Ханибол. Аз самият бях докладчик сянка по този дебат, доклад но също искам да добавя, че би било добре образованието и грижата за децата да играят основна роля и грижата, не само образованието, защото през първите години се полагат устоите на човешкото развитие и ако искаме една сигурна среда за ранното развитие, е, тогава значи, че искаме и добро бъдеще. Е, образованието започва по-късно, но както се казва в е, този доклад, може да се преминава през различни модели на образование и да се постигне успех и за това не трябва да се маргинализира никой, всички трябва да имат шанс на добър живот. Аз лично бях в вашия избирателен район миналата година, госпожо председател. Отидахме на плажа, дъщерите ми си правиха а, замък и толкова им харесаха различните мидички, с които украсяваха, че не видяха, че дойде прилива. И аз трябваше да им кажа, идва прилива, внимавайте. Та, сега, четейки списъка за гласуване, се чувствам по същия начин. Имаме економическа криза, имаме провал или крах на БВП, а в същото време говорим за учене в ранна възраст, отговорности към МОД, дали Сараево да е културна столица на Европа Нека да ви кажа как стоят нещата. 74-та година нациите на Западна Европа даваха 36% от БВП на света. Сега 26%, а в 2020 година ще бъде 15%. Докато се притесняваме за ученето в ранна възраст и излизаме с всякаква пропаганда, хайде да се съберем всички заедно да ядем сладолет или каквото и да е друго, какво се случва? част от света се завзема от много по-жизнени страни, които са си извлекли полуките от децентрализацията и разпределението на властта. И в един момент миналото ще остане в забвение. Ačiū pirmininkė, аз нарече, sureaguoti и diskusijų мето шендена рите. Благодаря. Искам да отговоря на изказванията на господин Томашевски той каза нещо, което е невярно. Каза, че полското мълцинство в Литва не може да учи полски в училище. 200 хиляди полски граждани има в Литва. Има училища, които дават възможност да се учи на полски. Докато в Германия, където има 2 милиона поляци, няма нито едно училище, е, което е за полски язик и образование. В Литва полските деца могат да се обучават на полски от детска градина до университета. 42% от литовските малцинства не смятат, че познанията по официален език е плюс когато си търсят работа на пазара на труда. И затова, господин Томашевски, смятате ли, че етничните мълцинства в Полша също страдат? Благодаря. Благодаря следващия оратор. А не. В дебата Високо оцених това, че госпожа Ханибол се опита да включи становищата на целия политически спектър. Аз се въздържах при гласуването, и това е защото смятам, че този доклад нарушава компетенциите на националните държави. Защото приветства приемането на барселонските цели. Но процесът от Барселона се провали – това бяха някакви цифри, записани там, които бяха продиктувани от централно европейско ниво на държавите членки. Според мен трябва да оставим това в ръцете на държавите членки. Те са тези, които могат да преценят колко заведения за предучилищно образование са необходими. В крайна сметка не говорим и само за цифри, важно е качеството на това образование. Много съжалявам, че не можах да подкрепя този доклад, но той върви срещу моите принципи. Благодаря. Сега преминаваме към споразумението за партньорство между Европейски съюз и Мавритания в областта на риболова. Me, madam, I... Много се извинявам, обаче аз исках да говоря и по този въпрос. For some others, Имате думата. Е, Уважаема госпожо председател, детската възраст оказва важно въздействие върху развитието на бъдещите възрастни индивиди. Затова и образованието е много важно в тази възраст. Инвестициите в обучението и образованието са изключително важни и за индивидуалното развитие на хората. Според мен най-добре ще бъде да защитим семейството, защото това е естествената среда, където родителите са първите преподаватели и учители на своите деца. Така че в тази рамка, според мен, трябва да се спомене че ако родителите не се грижат за децата си в ранна детска възраст, те може би трябва да бъдат наказвани за това. Европейският съюз, според мен, би трябвало да подобри положението и в семействата в държавите членки. Добре, сега вече преминаваме наистина към партньорството в областта на риболова. Господин Ханан, благодаря, госпожо председател. Подкрепящите политиката на риболова много често казват, че е, рибите не разбират от граници. Това е ясно. Обаче, защо само се казва без да се взема предвид? Териториалната юрисдикция и права на собственост са единствения начин обаче да се осигури консервация на рибните запаси. В Волкландски острови Исландия, Норвегия, Нова Зеландия. Това са страни, които са успели да консервират рибните запаси, да, да ги съхранят благодарение на своята територия. Ако, някой не, ако всички притежават нещо, тогава никой не се грижи за него. За съжаление обаче, общата политика в областта на риболова дефинира всички рибни запаси като обща собственост. Нещо, което предотвратява е, нормалната грижа за тях. Последно време виждаме миграция на скумрията от е, води, принадлежащи на общата съскостопанска политика, в е, води, принадлежащи на Исландия. Това означава, че тази скумрия вече принадлежи на Исландия. Така че мисля, че трябва просто да се признае собствеността на страната, в чието териториални води се намира съответния рибен запас. Господин Миколашик, по обществените поръчки имате думата. А, не, госпожо, аз исках да говоря по друг доклад, по а, доклада е, за прегледа на Small Business Act, а не по този председателката. Добре, тогава в такъв случай преминаваме към кризата в европейския риболовен сектор поради нарасната на центри... цените на петрола. Господин Яр има думата. Благодаря ви. Повишаването на световните цени на петрола е в основата на кризата в риеполовния отрасъл. И а, промяната в правилата за минимални помощи трябва да помогне на рибарите да продължат да ловят риба, независимо от флуктуациите на цените на петрола. И трябва държавите членки да намерят новаторски решения. Госпожа Билбао. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да изразя своята солидарност с хората от Мурсия и по-специално село Лорка, съчувствие с, на семействата на жертвите и солидарно с пострадалите. Гласувах за общата резолюция, защото много добре познавам тежкото положение на рибарите и зависимостта от цените на петрола и увеличаването на минималните помощи ги направи от 30 на 60 хиляди, това ще им помогне да се справят без да се увеличава специално бюджета на Европейския съюз. Трябва да се гарантира устойчиво развитие на риболова, екол... спазващи екологичните критерии. Затова трябва да се продължи помощта на този отрасъл, за да може той да преодолее своята зависимост от изкопаеми горева. Надяваме се, че тези ще има интересни предложения в корабостроенето. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да препоръчам тези препоръки. Приболовът, е, както и селското стопанство, е, е открит на, е оставен на, на милостта на времето и е, това се отнася и за запасите. А сега а, има и нови удари, удари от страна на цената на петрола. Надявам се силно, че много скоро Европейския съюз ще бъде много по- самодостатъчен по отношение на енергийните доставки и че ще се разгледат възможности за осигуряване на европейски енергийни източници, които не са били експлуатирани по-рано поради разходите, свързани с това необходимо е да станем по-малко зависими от недемократични режими. Председателката. Благодаря за това преминаваме към прегледа на Small Business Act. Първият оратор е господин Роде, който не е тук. Господин Миколашик е вторият оратор в моя списък. Благодаря много, госпожо председател. Съгласен съм с искането прегледа на Small Business Act да бъде системен. Не само държавите членки, но и в Европейския съюз като цяло. Малките и средни предприятия са гръбнакът на економиката. Те предоставят над 100 милиона работни места. Същевременно финансовата подкрепа за започване на малък иновационен бизнес не е адекватна в Европейския съюз. Проучванията установяват, че посредством посредничеството на банките 75% от 21 милиарда евро са били на разположение, но само 500 само 50 хиляди, извинете, малки предприятия са успели да изтеглят заеми. Господин Мичел. Благодаря, господин председател. Нека и аз да кажа няколко думи по тази тема. Искам да говоря от името на ЕНП. Подкрепяме всички разпоредби, които помагат на малките и средни предприятия. Даваме си сметка колко важни са те за ирландската економика но същевременно не мисля, че е добре в този доклад да се поменава общата корпоративна данъчна основа. Мисля, че това е неподходящо. В Германия се казва, че е, се оказва, че е, като цяло за общата корпоративна данъчна основа е, вече има известни съмнения. Не виждам защо се споменава този елемент. Има противници, има защитници. Защо трябва да се включва в този доклад? Целта ни трябва да е да помогнем по всички възможни начини на малките и средни предприятия. Затова гласувахме против елементите, където се споменава общата корпоративна данъчна основа, но иначе подкрепихме доклада. Благодаря много. Благодаря, господин Мичел. Един въпрос към вас. Можете ли да разгънете съкръщението CCCTV? Радвам се, а, че попитахте това, а не дали съм говорил на литовски в началото. CCCTB означава обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Председателката благодаря. Зададох въпроса, тъй като исках и посетителите в залата да разберат за какво говорим. Да не говорим в неясни съкръщения. Please. I was just about to ask whether something could be... Исках само да попитам дали нещо може да представлява идеология, само защото по този начин не се действа в Ирландия. Господин Такова, казва председателката. This is not a question of what's liked in Ireland or not liked in Ireland. We are members. Това не е въпрос за това какво се прави в Ирландия и какво не се прави там. Ние сме депутати в Европейския парламент и е, трябва да защитаваме своята позиция. Не сме длъжни да следваме инструкциите на други държави. Всяка държава членка изпраща тук депутати и те трябва да защитават гражданите там. Според нас, общата корпоративна данъчна основа, която вече губи своите устои и своята подкрепа дори в Берлин, е напълно неподходяща за включване в този е, доклад. Мисля, че това просто е неподходящо. Председателката, това е обяснение на вода. Давам думата на господин Такова. Благодаря. Що се отнася до общата консолидирана корпоративна данъчна база, трябва да кажем, че различните държави членки имат различни економики, различни структури, но тъй като се намираме на единен пазар, е много важно малките и средни предприятия да бъдат подкрепени, защото те са гръбнака на економиката. За това трябва всички да имаме еднакви конкурентни условия, а нещата сега не стоят така. Ето защо е много важно да направим едно такова проучване за малките и средни предприятия. Аз а, съм финландец и финските дружества някакси са много далече от сърцевината на единния пазар. Те имат логистични, логистични разходи, които нарастват, което пък повишава и цената на нашите продукти. Имаме нужда от компенсации посредством данъчното облагане, но и по други начини. Като целта е конкуренцията да бъде справедлива. Важно е да се изготви такъв доклад и ще се опитаме да обърнем внимание и на най-отдалечените северни райони, за да имат те еднакви възможности да се състезават с другите а, е, такива. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Искам да се съгласа с е, колегата Гай Мичел по корпоративната данъчна основа имахме едно устно изменение за фалшифицирането и подправянето като отделно предложение. Не ми харесва тази идея, защото фалшифицираните стоки наистина вземат пари от дружества в Европа. Голямата част от тях са произведени в трети страни и правителствата на тези трети страни им помагат. Те дават едни обежища на производители на стоки, които после пристигат тук. Ние трябва да предприемем сериозни мерки срещу тези държави, защото това отнема от приходите на легитимни а, фирми. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Преминаваме нататък. Преминаваме към Съюз на новациите. Господин Билан има думата. Благодаря, госпожо председател. Бързото развитие, ефикасността, конкурентоспособността – това са най-добрите механизми за борба с економическите проблеми. Трябва да предприемем съвместни действия, за да подкрепим иновациите. Трябва да насърчаваме творческото начало на нашите граждани. Например, това може да стане, като се даде възможност работниците да дават предложения за това как работата им да стане по-ефективна. Обеден съм, че нашите граждани искат да използват съвременни технологии. Вижте колко приложения на iPhone вече са разработени от европейци – Трябва на гражданите, на учените и а, на всички останали да дадем достатъчно възможности да работят а, заедно, което трябва да бъде подкрепено, разбира се, от властите. Трябва да задържим богатството си в Европа и мерките, които приехме, се надявам, че ще ни дадат възможност да го направим. Благодаря. Следващия оратор казва председателката. Госпожо председател, за съжаление вчера не успях да участвам в дебата, Но искам да изразя съгласие с ораторите, които заявиха, че научно-изследователска дейност и иновации трябва да има и в областта на селското стопанство, защото то трябва да бъде модерно. Има три основни проблема в селското стопанство. Първо, то гарантира нашето оцеляване, нашето питание, От друга страна, то трябва да спазва екологични критерии и да намали е, е, потреблението на енергия. За това мисля, че точно иновациите и научно-изследователска дейност ще имат а, е, полза от него. Иновации, иновацийност. Благодаря. Аз гласувах за а, този доклад. Съюз на иновациите. Това е важно за развитието на Европа. Но за мен важното е да подкрепим иновациите в малките и средни предприятия по-специално. И още по-специално в новите държави членки. Там има голямо забавяне по отношение на иновациите. Малките и средни предприятия са тези, които всъщност ще дадат едно конкурентно предимство на нашата економика. Изследванията и проучванията на Ernst показват, че а, три от четири заявки за финансиране а, на иновационни проекти от малки и средни предприятия биват отхвърлени. Трябва да направим много повече, за да убедим държавите членки да подкрепят малките и средни предприятия. Без такава подкрепа те сами няма да могат да се справят, имайки предвид увеличаващата се конкуренция в света. Следващият оратор Русин Куски. Благодаря. Подкрепих интересния и изчерпателен доклад на колегите за превръщането на Европа в една Европа на иновациите, превъзмогнала кризата. Смятам, че изтичането на мозъци по този начин ще бъде прекратено ще има устойчиво развитие на Европа. Трябва да даваме повече средства за иновации и научни изследвания. Трябва да насърчаваме правителствата не само да заделят съответни стандарти, но и да има минимална ставка, отделена от бюджета, която да отива за иновации и развитие. Нивото на финансирането не бива да бъде залагано така, че да се ощетяват други важни политики в Европейския съюз. Следващи оратор. Е, Благодаря, госпожо председател. Знаем, че иновациите са изключително важни за економическото и социално развитие в Европа. Независимо от това, обаче, Европейският съюз няма някаква обща структура, която да управлява иновациите. Затова се радваме на това предложение на Европейската комисия и най-вече на комисаря Куин. В този документ Съюз на иновациите при приемането на правилата трябва да направим така, че да упростим нещата, всъщност да намалим административното бреме. Много е важно да го направим, защото всеки един научен изследовател, всеки един човек, който работи дори в малък и среден бизнес, казва, че ако иска да ползва средства от Европейския съюз, най-сложното нещо за него е бумащината и е, хилядите административни задължения. Трябва да направим една по-ефективна система на управление. Трябва да се съсредоточим върху големите проекти, а не да разпръскваме парите навсякъде. Смятам, че Съюзът за иновации може да ни помогне да решим проблемите, свързани с климатичните изменения. Преминаваме към конвенцията на МОД, допълнена от препоръка. Първият оратор. Kotityöntekijän arki on usein epävarmaa, aliarvostettua ja epä... Наистина, когато човек работи като домашна помощ, домашен работник, работата ти е много несигурна, освен това си обект на експлоатация. В Финландия мнозина от тези хора са незаконни мигранти. Те не се виждат никъде в статистиката и винаги има риск да бъдат експлоатирани и всъщност са оставени в ръцете на своите работодатели. Конвенцията на МОД за домашните работници всъщност е един основен начин да направим така, че правителството правата на тези хора, човешките им права, трудовите им права бъдат защитени. Би било наивно да кажем, че нямаме незаконни домашни помощници в Европа. Това е нещо като съвременно робство. Това са жени, които наистина са в най-лошо положение и дори не смеят да се оплачат от насилие, от експлоатация, дори а, сексуално насилие. Експлоатацията не е само а, за емигранти, има експлоатация и на наши граждани. Позицията на тези хора трябва да бъде подобрена и това трябва да записа, бъде записано в стратегията Европа през 20-та година. По повод заедостта този вид труд има голямо значение. И именно за това хората, които работят у дома си, трябва да получават адекватно заплащане. Защото за сега има а, огромна несправедливост, случват се невероятни неща. А, тъй като няма достатъчно законодателство. Необходимо е обаче да се, да се премахне и бюрократичното бреме. В Германия, например, в частния сектор някой, който иска да се обърне към консултант по, данъчно, по данъците, трябва да плати доста, а иначе пък е, е, има големи затруднения да изпълнява данъчните си задължения. И в крайна сметка е, това завърта работата на черно. Сега минаваме към е, е, резистентност на антибиотици. Пак господин Яр, госпожо председател, може да си остана прав, да не трябваше да сядам. По повод резистентността на антибиотици, антибиотици исках да направя четири бележки като специалист в селското стопанство – Вярно е, че употребата на антибиотици е, в е, животновъството трябва да се намали. Второ, нуждаем се от анализ на сегашното положение, да видим е, какви, какво е състоянието в различните държави членки на Европейския съюз такъв анализ трябва да се направи във всички държави членки, без изключение. Трето, нуждаем се от научно-изследователска дейност за анализ на рисковете и тяхното предотвратяване. И четвърто, трябва да отхвърляме идеологията, която не трябва да измества науката. Благодаря ви. Благодаря. Сега преминаваме към доклада Шаки за културното изменение на външната дейност на Европейския съюз. Господин Репо има думата. Струваше си да се подкрепи този доклад. Може да се твърди, че тук в Европа сме економически гигант, но можем да станем и културен гигант. Що се отнася до културното многообразие, Европейският съюз е обединен. И дипломатическите отношения играят много важна роля. Всички имат право на културни услуги и това се отразява на нашето благосъстояние. Културната политика е начин Европейския съюз да поддържа връзки с други държави, с които нямаме други типове партньорства. Това е важно, например, в северноафриканските страни, където се изгражда ново демократично общество. Що се отнася до двустранните споразумения за търговията, те винаги трябва да имат е, връзка с културата, а не само с социалната отговорност. Европейската служба за външни дейности трябва да включи по по-структуриран начин работата в областта на културата в своята дейност. Господин Биелан, госпожо председател, смятам, че европейското културно наследство е изключително голяма ценност на нашите страни. И те са много важна. И културата в Европа е запазена марка на нашия Европейски съюз. Можем да насърчим развитието и имиджа на Европа чрез насърчение на културата. И тук новите технологии са много важни и така ще защитаваме правата на човека, особено в тези страни, които все още са под натиска на цензурата. Можем да им помогнем по интернет. Затова Европейски съюз трябва да подобри ролята на интернет, особено в потиснатите общества. Трябва ни нова стратегия за мобилност, за да насърчим ролята на науката и културата. Подкрепяме използването и на културата в дипломацията, затова подкрепих доклад. Господин Зьобро. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, от... Благодаря, госпожо председател. Текстът на доклада прави много важни заявки. Там се казва, че Европейския съюз е длъжен да действа по целия свят за осигуряване на свобода на словото, свобода на медиите и свободен достъп до медиите. Също времено се казва съвсем правилно, че Европейската комисия трябва да насърчи е, свободата на интернет, е, която се е, заплашва от много посоки. Това са основни свободи, е, които трябва да се спазват, обаче същевременно при гласуването си по този доклад бях и малко разочарован, защото си давах сметка, че по някакви пъти искаме тези свободи да се спазват на други места, но, но не виждаме, че на някои места в нашия Европейски съюз те не се слушват, например, спазват, например, журналистите в Польша, които критикуват настоящото правителство, не получават възможности за работа в медиите. Най, вторият по големина вестник в Польша, който критикува правителството, е подложен на преследване господин Такола arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että Госпожо председател, много важно е културното измерение да се включи в външната политика. Това е така, защото по-настоящен в Близкия изток всичко ври и кипи, а ние забравяме културата вече, за, вече десетилетия – от 63 та година в Сирия има извънредно положение, което дава възможност на властите да арестуват когато си пожелаят. А, правата на човека се пренебрегват. Но както господин Репо каза, правата на човека са от основно значение за Европейския съюз. Трябва да се има предвид това. Правата на човека и демокрацията. Това е сърцевината. Точно това трябва да изнасяме а, и за други страни. Благодаря, господин Пърски. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за този интересен доклад. Да за културните елементи на външната ден на Европейския съюз. Ами да, как можех да не подкрепя заявки за това, че трябва да подкрепим демокрацията чрез достъп до медии по целия свят. Все пак обаче оставам с впечатление, че гледаме какво се случва извън Европейския съюз, но забравяме случващото се в Европейския съюз. В Польша, например, настоящата управляваща коалиция пое властта и след това започна масово уволняване на журналисти от обществените медии, особено на онези, които критикуват настоящото правителство, е, хора като Яцек Собала, госпожа Гаргас и други. Бяха уволнени и много други журналисти, работещи в обществените медии. Това е срамно. Председателката. Господин Такола, можете ли да обърнете внимание? Преминаваме към последния доклад, доклада Санчес Смит за отключването на потенциал на културните и творческите индустрии и за Сър... ще говорим и по Сараево, Европейска столица на културата. Вие искате да говорите по двата доклада, имате две минути, говорете е, и по двата доклада в рамките на тези две минути. Yes. Много ви благодаря, госпожо председател. По първия доклад, Санчес Шмидт, искам да кажа, че е изключително важно да признаем стойността на тези индустрии и тяхното въздействие върху економическия растеж. 2,6% от БВП идва точно от тези творчески и културни индустрии както и там работят 3,1% от нашата работна ръка. Можем а, да кажем, че последните десетилетия това беше нарастващ сектор. Той трябва обаче да бъде такъв бъдеще. Когато говорим за културното измерение, то тогава също е много важно да не се забравя, че не става дума само за економически растеж, а и за растеж на хора, тяхното духовно развитие. Така че въздействието на културата не може да се измества, измерва само с а, ръста на БВП. Трябва да разбираме, че става дума за това, че човек се ражда не за да може държавата му да има по-високо БВП, а за да може да живее един нормален човешки живот. Като членове на Европейския съюз, ние не бива да забравяме това. Защото много често Европейския съюз се разглежда като една економическа корпорация и забравяме е, човешкото измерение. По отношение на Сараево, като Европейска столица на културата през 2014 година, искам да кажа, че Комисията по култура се обедини около тази идея, защото това ще бъде 100 годишнината от Първата световна война, която започна в Сараево. И това показва какво се случва в Европа. Искаме да бъдем свидетели с 2014 година на една година, която няма да се забрави. Искаме да включим страните от Балканите по-силно и по-активно в нашите процеси. Благодаря. Благодаря, казва председателката. С това приключи обяснението на вод. Прекратявам заседанието до 3 часа след обяд. Благодаря ви.